продължи със своя ангажимент към стабилизацията на страната в подкрепа на мирния процес. Благодаря, госпожо Рейтинг. Приключихме с разискванията по тази е, точка. Е... Внесели са резолюции, които ще гласуваме след като приключим с е, цялостните разисквания по правата на човека. А сега положението в Бахрейн. Започваме с колегата Репо. Една минута. Господин председател, ситуацията в Бахрейн, за съжаление, се вълшава имаше жертви в резултат на а, е, потушаването на мирни демонстрации и прогонването на хората а, е, от улиците. Е, всеки, който критикува властите, включително и в интернет, в социалните медии, бива преследван. А трябва да се продължи диалогът. Има една демократична вълна, която обхваща всички арабски страни. Оказва се, че обаче има един двоен морал и в Бахрейн го наблюдаваме непрекъснато. Европейският съюз би трябвало да изясни съвсем категорично, че е необходим открит диалог между различни представители на гражданското общество и правителството. Е, ние в никакъв случай няма да е, подбуждаме е, към бунт, но да се излиза с полицейско насилие срещу мирни демонстранти, това е невъзможно. Колегата Тенок. Благодаря, председателю. Случаят се в Бахрейн през 2011 година ни притесняваше. Полицията действа с прекомерна сила, невинни протестиращи бяха убити. Онези, които са виновни, трябва да бъдат изпратени пред съда. Но нищо ново не се случва в тази страна след последната ни спешна резолюция от януари тази година, което да изисква втора резолюция по този въпрос. Споделям притеснението на бахрейнското правителство, което казва, че като че ли Европейския парламент си е избрал Бахрейна, в района има други, които се, изглед... се е, държат много по-зле. А нищо не говорим за тях Саудитска Аравия, например, не прави нищо, за да се движи по посока а, на демокрация, а никога нямаме резолюция за нея. Бахрейн трябва да бъде поздравен а, за националния диалог, организиран от краля, реформата на наказателния кодекс, правилните правните процедури и създаването на полицейски омбудсман. Можем да кажем, че сме съгласни, че политическите затворници трябва да бъдат освободени, хората да имат право на свобода на изразяване и протести, да има свобода, свободни медии. Но Бахрейн наистина показва признаци, че има желание да постигне всичко това. Създаването на Арабския съд за правата на човека в Бахрейн показва, че самите бахрейнци са тези, които могат да поведат страната си напред. Колеги, работете конструктивно в тази страна, в дух на диалог. Ако само размахваме пръст и стоим на страна, ще се алиенираме, ще се отдалечим от този дебат и на никого няма да помогнем. Благодаря. Колегата Вържа думата за две минути. Сред резолюциите, които са ни представени, можем да кажем, че те са скромни. Да, Бахрейн е тема, която ни тревожи. Предложената реформа все още не е осъществена. От август, мина, от август ситуацията се влушава, репресиите се засилват, реформите противоречат на отправените обещания. Властите в Бахрейн засилиха репресиите. Хиляди, въпреки това, се стекоха по улиците, искайки реформи. Те бяха отново репресирани, за да легитимира репресиите, властите размахват сирийската заплаха, но нези, които познават региона, знаят, че това е регион, който държи на властта си. Те си осигуряват подкрепата на Саудитска Арабия и също така на Съединените щати. Няма съмнение, че първият министър-председателя, който е на вас от 40 години, непрекъснато втвърдява властта си. Имайки предвид стратегическото значение на региона, Европей... международната общност има много отговорности. Европейски съюз на първо място. Гражданите на Бахрейн проявяват забележителен кораж, не бива да бъдат забравени. Европейския съюз не е на висотата на очакванията на гражданите в региона. Те изискват акт, конкретни действия, те искат споразумения за свободна търговия. Не можете да оставите е, гражданите да, да страдат от репресиите. Не можете да продължите да е, мълчите. Ние се въздържаме и няма да гласуваме от, в солидарност с гражданите на Бахрейн. Благодаря, колега Вержия. Следва колегата Лисък. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Бахрейн е малка, но важна страна в този регион. За съжаление, е, страната не е, е напълно демократична, поне не така, както ние разбираме е, демократичното управление е, една голяма част от е, е, текстовете в Конституцията очевидно са нарушени и се нарушават системно. Записали сме отделни случаи и всичко това, което ни тревожи в нашата резолюция. Трябва да осъдим това, което се случва, трябва да се обявим категорично срещу изтезанията, срещу екзекуциите, срещу преследването на инакомислещи, на е, всеки, който е, изразява свободно мнението си в интернет, е, интернет или на улицата. Необходими са реформи. Необходими са реформи в Бахрейн. Благодаря ви. Госпожа Харкин, за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Тази резолюция след много други неща всъщност показва какво се случва в Бахрейн. Там а, правозащитници а, са преследвани и задържани систематично. Затова искаме да бъдат освободени всички затворници, лекари, сестри, журналисти, политически активисти, правозащитници, както и протестиращи. Искам да спомена двама затворници. бил Ръжав, с който се срещнах, и още един, с чието семейство се видях, докато той беше в затвора. Господин Танък попита, имаме ли нужда от резолюция за Бахрейн. А, нека да кажем нещо за използването на химически вещества и газ в страната. Над 50 души са убити. Когато едно отровно химическо вещество избива хора, то се превръща в химическо оръжие. Ако трябва да следваме определението на Организацията за защита на химическото оръжие. Това е свързано и с Сирия, но като че ли пропуснахме Бахрейн, защото се съсредоточихме там. Трябва да се направи инспекция на Бахрейн по Конвенцията за химическото оръжие. Благодаря. Благодаря, колега Харкин. Е, това бяха авторите на резолюцията, а сега започваме с колегата Поселт. Кралство Бахрейн, господин председател, е в центъра на множество интереси, които разтърсват арабския свят. Е, шиити и сунити се борят помежду си, Саудитска Арабия също участва в редица конфликти. Е, очевидно има много стратегически, много економически интереси, е, свързани с Бахрейн. Но когато говорим за економически интереси, не бива да загърбваме всичко това, което е свързано с живота на хората, с правата на гражданите. Ние е, подкрепяме е, много неща, които, да кажем, се е, решават в Бахрейн. Е, омбудсман, министър на външните работи, министър на вътрешните работи, които излизат с различни декларации. Е, важното във всеки случай е да се спре с крайностите, да се спре с насилието, а да има едно умерено и демократично управление. Благодаря ви, колежката Оденберг. Благодаря, господин председател. За пореден път обсъждаме проблемите на Бахрейн. Властите не обръщат внимание на обещаните демократични реформи. Властите арестуваха и изтезаваха както възрастни, така и непълнолетни. Правозащитниците биват подлагани на преследване. Предвидените за 14 август демонстрации бяха повод за забрана от страна на краля за демонстрации. Лицата, които организират протестите, могат да загубят гражданството си. Нека да призовем органите на Бахрейн да освободят всички, които демонстрират мирно в светлината на репресиите. Очакваме властите да приемат препоръките на съвета по права на човека на ОНЕ и да се възстановят демократичните свободи. Председателят благодаря. Господин Схак има думата. Председател, госпожо комисар, всички унези, е, които смятат, че е, Саудитска Арабия е обхваната от вълна на насилие, искам да кажа, че е, в Саудитска Арабия ситуацията е доста по-различна от тази в Бахрейн, където правителството всъщност се възправя срещу мирно протестиращи хора ние трябва да напомним, че това са недопустими от наша гледна точка събития. Не бива да забравяме, естествено, и а, а, заплахата от химическо оръжие, не бива да забравяме и всичко това, което а, в крайна сметка също съществува като една заплаха а, от страна на Иран. А, трябва на всяка цена да се освободят политическите затворници, трябва да се запъм... Е, започне с онези, които имат европейско е, гражданство, трябва да се започне с политически диалог между връждуващите групи, е, трябва и да се продължи диалога и с международната общност. Много разочароващо е, че специалният пратеник е, по въпроси свързани с изтезанията не е получил достъп е, до страната и до е, институциите, които е желаял да посети. Много неприятно и тревожно е и това, че се преследват и хуманитарни работници, включително и членове на мисиите на ООН на всяка цена трябва да се опитаме да въздействаме и на Саудитска Арабия, която се опитва да взима страна в конфликта в Бахрейн. Колегата Билан. Благодаря, председателю. Говорим за най източна страна, където демократичните манифестации се изправят пред насилие от страна на властта. Всеки ден опозиционни лидери, журналисти, учители, лекари, студенти биват арестувани е един от инструментите на репресията с специалните съдилища, които съдат онези, които а, протестират срещу политиката в страната. Призовавам органите в Бахрейн да спазват правото на хората да изразяват себе си, да протестират, да има независими медии. Основните елементи на свободната воля изисква освобождаване на политическите затворници и уневиняването им. Властите е, показват желание да участват в диалог в Сирия, докато тук не. Създава се Министерство за правата на човека, но трябва да се окаже въздействие върху Манама, за да продължи да работи тази институция и тя да спазва международните стандарти. Смятам, че гласът ни ще бъде чут в Бахрейн. Надявам се властите и Европейски съюз да действат конструктивно. Благодаря. Vielen Dank, Herr Kollege Bielan. Es folgen nun für eineinhalb Minuten Herr Kollege Господин Мърфи, за минута и половина. Благодаря. Като милиони по света работници, млади хора в Бахрен бяха вдъхновени от събитията в Тунис, Либия. Техният опит е опит на труден живот и липса на правата на човека в своите усилия да ги постигнат те се натъкнаха на бруталната репресия от страна на властите. Репресията се засили, особено срещу работещите в обществения сектор и медицинските работници. 2000 общ... служители в обществения сектор бяха уволнени по различни обвинения медицински работници бяха съдени от съда. Много от Онези, които бяха оправдани обаче, не могат да, да се върнат на работните си места. През август кралят издаде заповед, с която забранява събранията и протестните е, митинги. Трябва да бъдат е, освободени политическите затворници и отнете права да бъдат възстановени. И накрая, не е ли лицемери, че онези, които са най-гласовити срещу Бахрейн, осъществяват уражейна е, търговия в региона? Благодаря, колега Мърфи. Господин Обер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Всъщност, арабската пролет се превърна в арабска есен в Бахрейн. Хората се преследват, потискат ги, само защото са на друго мнение. Властващите се опитват да сплашат всички. И това става в началото на 21 е, век страните от е, Запада също време, но е, много дълго гледаха на е, управляващите в Бахрейн като на партньор и не реагираха на безчинствата в тази страна, на нарушенията на гражданските права. Не трябва ли най-сетне много категорично да се присъединим към Кофи Анан, който казва нарушенията на правата на човека от днес се превръщат в зверствата и безчинствата на утрешния ден. Ето това стана в Бахрейн и ние би трябвало да преустановим и транспорта на оръжие е, и а, да мислим как да обвържем помощта с определени искания по отношение на демократичното развитие в тази страна. Благодаря на колегата Обермайер. Продължаваме с оратори от политическите групи. Господин председателю, не е лесно под влиянието на САЩ и Саудитска Аравия да направи някакво въздействие. Много се радвам, че НП успя да умек... смекчи текста. Ситуацията изисква и мерки, но и разбиране. На бахренското правителство е трудно да предотврати бунтовете в тази политическа среда. Разбира се, че осъждам случващото се и това, че правителството е решило да отнеме правото на хората да се сдружават. Хората трябва да могат да се срещат с дипломати, с, с други. Надявам се ООН отново да влезе в страната. Наистина, потушаването на протестите е много притеснително. А и лицата, които, за които се твърди, че са говорили против края, също биват третирани неприемливо. Надявам се да се стигне до мирно решение. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Корола. Господин Ван Орден. Бахрейн е отдавнашен приятел и съюзник. Има стратегическо положение в залива. Основно пристанище за Пети американски флот, съюзник на Саудитска Арабия. Тези фактори ги превръща страната в прицел на всички, които искат да дестабилизират страната. От много години шиитите и сунитите са живеели в мир разбирателство. Сега се използват различията между тях. Разбира се, че ние подкрепяме правото на изразяване и мирен протест. Разбира се, онези, които имат легитимни оплаквания, трябва да бъдат изслушани. Инициативата на краля за диалог, за правозащитни институции, и анкета на инцидентите в затворите са инциденти. През следващите дни без съмнение ще има допълнителни провокации и медиите ще търсят истории за бруталност. В интересите на Бахрейн ние съветваме за въздържаност. И нези, които са против е, против по-нататъчната дестабилизация ще подкрепят всички действия насочени е, към стабилност. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председателю. Ако трябва да бъда честен, положението в Бахрейн не е толкова лошо, колкото в другите държави, които обсъждахме до сега и наистина трябва да признаем напредъка, който бе постигнат. И по-специално, що се отнася до полицейски омбудсман. Освен това, трябва да признаем, че там правата на жените се зачитат, а това в региона не се случва. Сигурно има слабости, но, но трябва да признаем и тях. Трябва да окажем над, натиск, разбира се, върху Бахрейн и най-вече да настояваме за свобода на пресата. Това е изключително важно във всяка демократична страна. Социалните медии също трябва да бъдат обект на нашето внимание и също така въпроса за хвърляне на политически опоненти в затвора. Благодаря. Благодаря, колежката Критен. Много съм разтревожена от е, действията на властите в Манама и най-вече репресиите, на които са подложени мирни е, демонстранти. Трябва да се преустановят преследванията, да се освободят политическите затворници, да се съблюдават решенията на Народното събрание и да се допусне докладчика по въпросите, свързани с изтезанията и представителя на ВКБОН в страната, за да направят проучвания на място. Много добра е инициативата на Арабската лига за създаване на арбитражен съд във връзка с престъпленията срещу правата на човека в Манама. Благодаря ви, госпожо Крето. А сега колегата Пашка. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Трябва да формулираме съвсем конструктивни искания към е, Бахрейн. Опитът е, показва, че Обикновено, когато кажем необходими са промени, необходими са реформи, няма резултат. Би трябвало просто да се опитаме да защитим демократичните е, сили е, и същевременно по някакъв начин да направим възможен диалога с е, краля. Така че е, е, действително да се осъществят е, е, заключенията на нашият е, е пълномощник по правата на гражданите, който твърди, че там е възможен напредък. Колежката Иса е последният оратор за днес. Господин председател, ситуацията в Бахрейн е резултат от размириците след арабската пролет усилията на правителството да контролира ситуацията е ограничаване на правата на човека. За да контролира тероризма, не бива да се стига до непремерено използване на насилие и онези, които извършват такива действия, трябва да бъдат изправени пред правосъдие. Е, задържането на деца не може да се оправдае по никакъв начин. Разбира се, има страни в региона, в които ситуацията с прат на човека е още по-тежка. Тук ние искаме да призовем за подобряване на ситуацията. Жалко е, че не всички политически групи искаха да подкрепят този много балансиран текст. Благодаря, господин госпожо Есая. С това приключваме с спонтанните изказвания. В заключение давам думата на комисаря Рединг. Господин председателю, искам да подчертая в самото начало, че положението в Бахрейн ни притеснява. Заместник-председателят Аштен ме помоли ясно да го заявя тук. Тя следи отблизо положението в страната още от началото на бунтовете през февруари 2011 година. Лично а, говори с властите, включи, е, срещна се с крал Хамад, както и с гражданското общество в Бахрейн. Искам също така да подчертая, че ние призоваваме всички страни да отхвърлят насилието и да работят за национално помирение. Това трябва да бъде в сърцевината на нашите действия. Заместник председателят Аштън се обърна към специалния пратеник на ОНЕ Ставрис Лавринидис да проведе е, една продължителна визута, визита, извинете, в Бахрейн преди нейната, нейното посещение на 30 юни. Тогава господин Ламбриниди се срещна с представители на правителството, на опозицията, на гражданското общество, срещна се с затворници, които са задържани за политическа дейност и той потвърди, че наистина е процеса на помирение изисква една комбинация от по-умерени стъпки, както и стъпки за изграждане на доверие от всички страни. Това означава и освобождаване на всички онези, които а, са били арестувани по време на мирни действия. Това е условие, за да може да се преодолее голямата поляризация в бахрейнското общество. Зачитането правата на човека в Бахрейн си остава наболял въпрос днес. Националният процес за помирение все още не е постигнал достатъчно. Призовавам властите да направят така, че всяко едно ново законодателство да отговаря на стандартите за правата на човека в глобален план и да се спазват същите тези права. Последните няколко дни говорихме с колегите от Бахрейн и изразихме безпокойството си за новите мерки, които могат да доведат до лишаване от националност, както и декрета, който регулира отношенията между политическото политическото общество и дипломатическите мисии. Ще продължим да изразяваме своята тревога и ще продължаваме да наблюдаваме случващото се. Ще продължим също така да насърчаваме Бахрейн да прилага и бързо, и цялостно а, препоръките на универсалния преглед. Освен това, а, ще продължаваме да предоставяме и подкрепа, защото смятаме, че това е изключно важно, за да се изгражда доверие за един наистина устойчив процес на реформа. Макар, че наистина ценим това, което се случи миналия юли, създаването на полицейския омбудсман, ще продължим да работим с властите за потребността за справяне с безнаказаността. Надяваме се новата служба, заедно с специалното разузнавателно звено в Националната прокуратура, да могат да изпълняват мандата си независимо. Искам да се възползвам от тази възможност, за да приветствам съвместната декларация за Бахрейн в съвета за правата на човека на ОНЕ на 10 септември и която бе подкрепена от всички държави членки. Също така поздравявам а, приноса на Европейския парламент, неговата делегация за връзки с Арабския полуостров, които посетиха страната през април 2013 година и благодаря наистина за балансираните препоръки, с които излезе парламента. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. С това приключихме с разискванията. А, междувременно знаем, че са внесени 6 резолюции. Ще гласуваме сега веднага, но преди това искам да ви съобщя нещо. Да, по Не,